държавните и правителствените ръководители, които не винаги са били на, дисо... на висота да отчетат тези аспекти. Благодаря, господин Пейон. Е, Ще гласуваме а, е, този доклад малко по-късно. Сега преминаваме към доклада на господин Кирилов стратегия на Европейския съюз за Южен Кавказ. Господин Кирилов. Господин председател, драги господин комисар, колеги, искам първо да благодаря на, доклад, на докладчиците в Сянка и всички колеги, които допринесоха за този важен доклад, който създава нова стратегия за региона. Южния Кавказ е не е в непосредствено съседство с Европейския съюз. Е, Румъния и България граничат по море, но в политическо, економическо и стратегическо отношение той е много важен. Затова нашия цел е да участваме активно в стабилизирането на района и да насърчаваме Армения, е, Армения Азербайджан и Грузия да развиват демокрация и добросъседски отношения. Европейския парламент подкрепя всички инициативи, които засилват присъствието на Европейския съюз в региона, особено най-новите източното партньорство. Това е важна рамка за засилено регионално сътрудничество, за възможности за свободно пътуване и за сключване на съобхватни е, споразумения за свободна търговия. Това са процеси, които и двете страни трябва да се включат и с енергия и с отдайност ние насърчаваме трите страни да работят за допълнителна демократизация, законност. Това са основни елементи, които ще определят бъдещите им отношения с Европейския съюз. А Европейския съюз трябва да представя финансова и техническа помощ, за да могат тези принципи да се развиват в рамките на политическите условия. Е, геополитическото положение на тези страни става все по-важно с оглед на транспортните коридори, свързващи Европа с Азия и проблемите с сигурността на енергията. Затова в региона трябва да участваме по-активно в енергийните проекти, включително проекта на Буко. Тези амбициозни е, европейски политики обаче не могат да бъдат постигнати, като се имат предвид е, нерешените конфликти в Грузия и Горни Карабах. Също така има нужда от демократизация, политическа е, стабилност и економическо развитие. И едва през 2008 Европейския съюз реши, че трябва да играе по-активна роля в региона по отношение на Грузия за решаване на конфликти или предотвратяването им. По силата на Лисабонския договор ние можем да играем по-проактивна политика, а не както до сега практически да отсъстваме от региона. И не е достатъчно само да заявяваме воля. Ако Европейския съюз иска да има по-активна роля в международната политика, той трябва да бъде международен посредник, който да се приема и от двете страни. За тази цел съвета, Европейския съюз трябва да води международните усилия с проекти за развитие, за взаимни споразумения – като търси включително и политически решения. Също така са необходими специални усилия по отношение на стотиците вътрешно разселени лица, стотиците хиляди лица. Европейския съюз, господин председател, има възможността и опита да допринесе за създаване на една атмосфера на по-голяма толерантност в региона. Е, като се възползват опита си, исторически опит и да покаже на народите, че могат да живеят в мир и могат да възстановят добро съседските си отношения. Много голяма задача за Съюза е да убеди и народите, и лидерите им да подкрепят мирните инициативи а не да създават заплахи и напрежения. Това ще работи за нашето бъдеще. Благодаря, господин Киров. Сега давам думата на господин комисар Фули. Господин председател, скъпи приятели, радвам се, че мога да участвам в този обмен на мнение с Европейския парламент по повод нашето отношение с Азербайджан, Армения и Грузия. Аз обсъдих е, проблемите на Южни, Южен Кавказ с е, членовете на Комисията по външни работи. А този доклад е един ценен принос за начина по който Европейския съюз може да изгради по-широки, по-задълбочени връзки с е, тези три страни. Има наистина е, една солидна рамка. Става дума за източното партньорство и политиката за добросъседство. Е, знаете, че тези две политики са приоритети на Европейския съюз. Като разбира се, се изисква ангажимент, строг, активен ангажимент от страни, на страните партньорки. Нека да спомена две неща, които са важни. Миналата седмица комисията публикува първия доклад за напредването на страните от Южен Кавказ, както и оценка за приложенията на, разли... на различните разпоредби, а економическите и социални реформи, както и сътрудничеството с Европейския съюз на тези страни. Основните цели е информацията, която сме натрупали, да, да, да служи за основа за по-нататък сътрудничество и да разбереме дали наистина сме създали най-правилните инструменти, най-правилните, взели сме най-правилните мерки и дали скорост, скоростта, с която се полагат усилия и върват реформите е, е правилната. По този начин следващия пакет ще бъде много по-кохерентен, по-целенасочен и ще бъде един един, една отлична основа за изработването на следващата финансова рамка. Е, миналата седмица съвета започна преговори за споразумения за асоцииране с, Груз... с Армения и Грузия и Азербайджан за задълбочаване на отношенията между Европейския съюз и страните от Южен Кавказ на основата на нашите общи ценности, върховенството на закона, защитата на човешките права. Тези преговори ще започнат конкретно след няколко месеца. И това доказва наистина че ние вече имаме една стратегия, която трябва да бъде използвана изцяло, за да може този регион да се приближи до Европейския съюз. В светлината на доклада на господин Кирилов, който е наистина един много ценностен и принос към тази стратегия, личи, че е, вижданите и становищата на Европейския съюз са се много близки до нези на Европейската комисия. И Европе, Европейския е, съюз под, подкрепя процеса на мирно решаване на проблемите и изграждане на доверие, защото Южен Кавказ е много важен е, регион от енергийна, транспортна гледна точка. новите споразумения за асоцииране ще дадат нов пласък на нашето сътрудничество и аз смятам, че Европейския съюз е тръгнал по правилния път, разширявайки отношенията си с Грузия, Армения и Азербайджан. За... Но Разбира се, знаете, че създаване на една солидна рамка за сътрудничество зависи от двете страни. Така че наш, от, от тяхна страна трябва да имат повече усилия в областта за повече усилия към едни по-благоденствени, по-демократични, по-плуралистични общества. Благодаря, господин комисар. От името на комисията Инта за минута и половина давам думата на господин Казак. Уважаеми колеги, като координатор на алде имах възможност да представя становище на комисията по международна търговия относно нуждата от стратегия на европейския съюз за южен кавказ и знам че този доклад е комплексен и чувствителен в много области стратегията е от жизнено важно значение за последователната политика на добросъседство. тя затвърждава ролята на европейския съюз като глобален актьор в региона в областта на общата външна политика и политика за сигурност. сътрудничеството с южен кавказ в сферата на енергетиката за насърчаване на демокрацията и доброто управление трябва да се включи сред основните приоритети на съюза това е важно и за регионалното сътрудничество а и заради геополитическото положение на армения грузия и азербайджан от една страна на русия иран и турция като кандидат за членство в европейския съюз от друга. необходимо е да се премахнат търговските бариери и да се засилят търговско икономическите отношения между ес и южен кавказ. това ще стимулира политическата стабилност и зачитането на човешките права и ще доведе до устойчив растеж и просперитет в региона затова и сключването на споразумения за асоцииране и на всеобхватни споразумения за свободна търговия трябва да се превърне в ключова цел във външната ни политика за южен кавказ. това ще допринесе за разрешаването на замразените конфликти ще позволи на азербайджан в кратки срокове да се присъедини към световната търговска организация ще подобри административния и институционален капацитет на тези страни. в този смисъл призовавам комисията за по голяма ангажираност за постигането на тези цели. благодаря ви. Благодаря, господин Казак. Сега преминаваме към изказващите се от името на групите. Моля ви, е, нямаме достатъчно време. Спазвайте времето, госпожа Ибрисагич от ЕНП. Благодаря, господин председател. Господин Фулев, днес ще Гласуваме по доклада за стратегията на Европейския съюз за Южен Кавказ. Европейския съюз е, в момента играе по активна политическа роля в региона. Това е изключително важно. Като докладчик в Сянка за НП, аз работих много да се подчертая ролята на Европейския съюз в този регион и това какво можем да направим да предоставим практическа помощ на тези държави, за да ги привлечем по-близо до Съюза. Те имат своите особености и ние трябва да действаме диференцирано. В доклада откорява два етапа, за да може да се превърне в реалност. Първо, трябва да се засили процеса за облегчаване на визовия режим и второ, да се търси създаването на зона за свободна търговия. Всички страни в региона, Армения, Азербайджан и Грузия са членове на бившия Съветски съюз и в резултат Русия все още има много голямо влияние в региона. За да се поддържа там стабилност и мир, Европейския съюз трябва да присъства там по-отблизо, отколкото в момента в бъдеще. Изключително важно е за Европейския съюз да е наясно, че в този регион трябва да има стабилност. Много е важно също да не забравяме, че конфликтите там съществуват от много дълго. Да търсиме възможности за предотвратяване на бъдещите военни конфликти също така. Затова съм много доволна, че в доклада изказваме пълна подкрепа за политиката за, за спазване на националните граници. Също така настояваме за признаване на Южна Осетия и Абхазия. И сме против политиката на Русия в това отношение. Призоваваме да подкрепите измененията на НП, социал-демократите и зелените. Благодаря сега за а, социалистите, господин Свобода. Това е една много широко обхватна работа, която беше свършена и това допринася за развитието на стратегиите в нашия регион. В BBC имаше репортаж за този регион наскоро. И концепцията, която се прокрадва е, че ние упражняваме натиск върху този регион. Но всъщност ние не искаме да се получава така. Ние искаме да работим съвместно. Но в крайна сметка нямаме и много голям избор. За нас в Европа сътрудничеството беше изключително важно и то да се развива на базата на едно мирно сътрудничество. Но упражнява се а, натиск от големия брат Русия. И ако натиска е по-малък, то тогава тези държави в региона ще могат да работят в по-тясно сътрудничество. Искам да спомена и Турция, която е един съсед, който може да работи много добре с този регион. И двата проблема, свързани с а, Турция, прехвърлят голяма част от отговорността върху тази държава. Става въпрос за Армения, за Нагорни Карабах. Трябва да се намери едно решение в близко бъдеще. Провинциите от Азербайджан да бъдат освободени от чуждо влияние. Ние в политическата ни група с господин Северин имаме и идея да има по-тясно сътрудничество в региона на Черно, на Черно море. Важно е в тази насока и сътрудничеството на Русия да се ам, създаде един съюз, който се надяваме, че скоро ще стане реалност. От демократите и либералите, госпожа Никола. Шединте, домнуле комисар. Кара... Благодаря, господин председател, господин комисар, като докладчик сянка от името на либералите. Виждам, че този доклад е обещаващо начало за съгласуван подход към региона на Южен Кавказ с, този доклад се обогатява качеството на бъдещите доклади и аз поздравявам господин Кирилов и мисля, че работата, извършена от всички основни политически групи, доведе до съгласуван подход. Мисля, че 2010 година може да ни донесе възможност за Европейския съюз и страните от региона, тъй като трите основни конфликта Абхазия, Осетия, Нагорно Карабах и различията между Турция и Армения посредством по-активното участие на европейската дипломация могат да намерят своето решение. Доклада подчертава нещо много важно за енергийната сигурност. И това е факта, че ние имаме нужда от по-активно европейско участие, за да се нормализира ситуацията със сигурността в района на Южен Кавказ. Ние трябва да разширим търговското партньорство и заедно с това да се опитаме да демократизираме и стабилизираме региона, защото там все още има тоталитарни изкушения и известен демократичен дефицит. Имаме нужда от проекти и политики, които да бъдат устойчиви, тъй като това, което е важно за този регион е да се сложи край на разпространението на конфликти и на менталитета, който способства задълбочаването на конфликта За тази цел трябва воля и политическа и политически кораж. В доклада се подчертават всички тези аспекти и други теми, които са много важни за Европейския съюз, като индивидуални права и свободи. И аз мисля, че за Европейския съюз и държавите членки стратегическото партньорство е много важно. Благодаря. Сега от името на зелените госпожа Луначек благодаря, господин председател. Аз, както и колегите преди мен, искам да се присъединя към благодарностите, отправени към господин Кирилов. Искам да го поздравя за доброто и високо качество на този доклад, който е много всеобхватен. За мен има някои неща, които са много важни. Тези три замразени конфликта, които а, се намират в този регион, а, те а, всъщност са пречка за разделението на тези конфликти е пречка за развитието на добросъседската политика в този регион. Ако а, има и външно влияние, това засилва нещата трябва а, отговорността да бъде поета от а, самите държави членки, но това не го виждаме, това не е ярко изразено. Трябва а, да се намалят и да се съкратят разходите за военни действия и тези средства да бъдат използвани за населението в културната област, например. Това са централни елементи в този доклад и аз много се радвам, че той намира одобрение аспекти в доклада на Талявини, е, свързан с конфликта между Грузия и Русия. Например, свързани с провокационния език, провокационни изказвания и така нататък. В този регион трябва да има мирни действия. Политиката трябва да е насочена към запазване на мира. Не трябва да има нарушение на човешките права, не трябва да има експлоатация на отделни малцинства и на слаби социални групи. Има хора, които все още са в затвора и не са освободени. Свободата на медиите е един проблем във всички тези държави. Това, всички, това всичко са аспекти, които са включени в докладите. искам да подчертая, че също и регионалните изме, регионалното измерение е много важно което е включено в този доклад и е важно също и за развиване на добри взаимоотношения с съседните страни. От името на реформистите. Както става ясно в доклада на господин Кирил, страните от Ижен Кавказ има стратегическо значение за нашия регион, не е само от гледна точка енергетиката, петрола и транзита през региона. За съжаление обаче този регион си остава парализиран от замразените конфликти. Последния е де-факто окупацията на Русия на Абхазия. Според нас те са суверенна територия на Грузия. Не можем да се преструваме, че това не се е случило. Що се отнася до механизмите на източното партньорство, ние трябва да отвоим усилията си за да възнаградим усилията на Грузия да реализира стремежите си за членство и аз подкрепям евентуална либерализация на визите, свободна за, зона за свободна търговия Що се отнася до Армения, смятам, че окончателният вариант е по-балансиран от първия вариант. Продължавам да се притеснявам от някои елементи в доклада, които противоречат на официалната позиция на Европейския съюз за разрешаването на проблема на Горно Карабах и позицията на групата Минск. Армения положи храбри усилия да разреши тази безисходица за Нагорно Карабах. Също така тя се стреми да нормализира отношенията си с Турция и това би трябвало да стабилизира Южен Кавказ. Само би трябвало Турция да реагира по конструктивен начин. Ако тази граница може да се преоткрие, тя би облегчила а, ембаргото върху Армения, която от много време страда, но също така ще даде възможност за благоденствие в бедни и недоразвити региони в източна Турция. Така че в интерес на Турция е да предприеме стъпки. Според мен не е нормално Турция да обосновава постоянното затваряне на тази граница с Армения поради така наречената солидарност с Азербайджан. Това е Логично, така както и държим Гърция да. Това би било все едно да искаме подобно отношение от Турция. Ние смятаме, че трябва да има отворени граници и а, свободна търговия. Благодаря. Благодаря, господин Танок. Господин Провер, една минута. Благодаря. Ще поздравя господин Кирилов за отличната работа, извършена от него в област, изпълнена с трудности, но и възможности. Европа е отворила и е, е разработила интересен план за източното партньорство и той ще бъде в общ интерес на Грузия, Армения, Азербайджан, само че трябва да се преодолеят много трудности. Економика, енергетика, политически проблеми по отношение на Грузия и на Горно Карабах, разбира се, и на напрежението между Турция и Армения. Е, разрешаването на тези проблеми ще бъде по-лесно, ако създадем атмосфера на взаимно сътрудничество между Грузия, Армения и Азербайджан, като зачитаме принципите на териториалната цялост и като работим въз основа на резолюциите на ОНЕ, които са основа за преодоляване на конфликта в региона. Трябва да подчертаем, че има една политика, която признава ненарушимостта на държавните граници. Това е позицията на Европейския съюз. Тези граници не могат да бъдат променени по никакъв начин и е, поне не като се използва военна сила. Господин Стоянов. Председателю, бих искал да започна с това да ви уведомя, дами и господа, че докладчиците Кирилов и Казак принадлежат към партии, които в Българското народно събрание систематично гласуват против признаването на арменския геноцид. На този фон не е странно, че, както каза и господин Танок преди мене, този доклад се отклонява от някои от досега застъпваните позиции и доста сериозни арменски организации се свързаха с мен особено по въпроса за нагорни карабах и ме уведомиха че докладът например не е бил комуникиран и не е бил консултиран с водещи личности от минската група и че въпреки че той се позовава на мадридските критерии той всъщност се отклонява от тях. затова аз бих искал да отправя тази градивна критика към колегата кирилов защото смятам че едностранното застъпване само на едната страна няма да подобри нещата няма да доведе до разрешаване на конфликтите. трябва да има гъвкав подход който да види абсолютно всички гледни точки иначе само ще задълбочаваме конфликтите а няма да ги решаваме. благодаря за вниманието. Сега следващите оратори. Минута и половина. Първо господин Винклер. Uh, Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, считам, че демократизацията, доброто управление, законността и зачитането правата на човека са основните принципи, с които трябва да се съобразяваме, когато развиваме отношенията си с тези страни. Трансграничното сътрудничество в Южен Кавказ ще увеличи потенциалното сътрудничество на този регион с Европейския съюз. Няколко от измеренията на економическото сътрудничество също са интересни. Ще подчертая най-вече енергийното сътрудничество и енергийната сигурност, особено в контекста на такъв ценен проект, подкрепен от Европейската комисия, например проектът Набуко. Каспийско море и Черно море са изключително важни региони за нашата енергийна сигурност и стратегията ни за Южен Кавказ признава тези елементи. Три елемента бих искал да посоча съвсем накратко. Първият от тях е включване на местните власти в трансгранично сътрудничество. Имаме нужда от по-силно регионално сътрудничество в Южен Кавказ. След това ще спомена въпроса за присъединяването на Азербайджан към СТО. Смятам, че Европейската комисия трябва да предостави техническа помощ на Азербайджан и всякаква друга помощ, която тя има нужда, за да се присъедини. И на трето място бихме могли посредством техническата помощ да укрепим и банковата система, и финансовата система в държавите в Южен Кавказ. Това ще създаде бизнес среда и възможност на инвеститорите да се развиват. Благодаря. Благодаря, господин Винклер. Следващия оратор, господин Северин. Благодаря, господин председателю. Докладът на господин Кирилов говори за потребността да има една европейска стратегия за Южен Кавказ. Аз наистина вярвам, че е необходима такава стратегия. Стратегията обаче има нужда от цели, а пък имането на цели означава една ясна геополитическа идентичност. Според мен трябва да се работи точно по тази идентичност, да се дефинира тя по-ясно. Какви са нашите цели в Южен Кавказ? Стабилност, отвореност на региона и законодателни, демократични и така нататък взаимност. Всички би трябвало да признаваме специфичността на този регион в източното партньорство и да подхождаме към региона с тази му специфичност. Също така трябва да се разпознаят отделните характеристики на всяка една от страните в региона и към всяка да има отделен подход. Би трябвало да оценим и ролята на Турция в региона и да използваме нашите преговори с Турция като една рамка за развитие на партньорство между Турция и Европейския съюз за решаване на местните и регионалните предизвикателства. Както бе казано и по-рано, Турция би могла да се окаже изключително важна от тази гледна точка. Освен това, регионът е част от от общата ни съседска политика с Русия и би трябвало да намерим начини да разработваме общи политики в тази обща съседска среда. Сега въпросите за сигурността. Да, и някои въпроси, свързани с енергетиката, биха могли да бъдат разглеждани в а, един триалог. Това ще ни даде възможност да насърчаваме развитието на решения на така наречените замразени конфликти. В това отношение трябва да признаем, че тези конфликти са част от по-сложна и цялостна картина от проблеми. За това би трябвало, според мен, да се обмисли подготовката на един общ пакет от решения. Би трябва да излезем от неяснотите и да разберем, че принципите на самоопределение и териториална цялост не биха могли да бъдат прилагани винаги заедно. И накрая, Смятам, че трябва да помислим за една конференция за сигурност и сътрудничество в Южен Кавказ за развиване на един пакт за стабилност за региона. Благодаря, господин Северин. Давам думата за една минута на господин Пореба. Господин председателю, дами и господа, трябва да кажа, че Армения и като нейн говорител, постоянен говорител, трябва да кажа, че имаме нужда от една последователна стратегия за този регион това включва изграждането на демокрация, сигурност и свобода. Би трябвало да подкрепим страните от региона и да насърчим а, тяхното развитие към един свободен отворен пазар. За това би трябвало да се довършат различните споразумения за асоцииране и то в максимално кратки срокове. Смятам, че те биха насърчили страните от региона да предприемат повече демократични промени. Примерът с Грузия показва, че такъв подход би бил ефективен. Освен това, списъкът в който страните се класират по индекс за бизнес, трябва да кажа, че Грузия е на 11-то място. 11-то място като страна, която приветства чуждестранния бизнес. Но трябва да признаем също така, че близо 50% спад на корупционния индекс президентът Сахашвили наистина последователно прилага една реформа за отворен пазар и демокрация. Благодаря. Следващият оратор за минута и половина, господин Пос. Господин председател, на 9 май тук в парламента с председателя Бузек празнувахме 60 годишнината от пописването на декларацията от Робърт Шуман. 20 000 души присъстваха. Южен Кавказ стои пред альтернативата от една страна да представлява Балканите а, преди Първата световна война или Съюзът след Втората световна война. Съгласен съм с господин Свобода, че ако тези три държави работят съвместно, ще могат да намалят влиянието отвън на Русия. Ето защо е в интерес на трите държави да сближат позициите си. Армения ще повиши доверието в себе си, ако изведе своите военни сили от окупираните азербайджански региони. Имаме нужда от стабилизиране в Грузия, тъй като Грузия се разпада и дестабилизира под влиянието на Русия. Най-важните точки са преговори за постигане на мир, решаване на конфликтите и най-вече връщане на прогонените. Не може през 21 век да се упражнява прогонване на групи от населението. Трябва да проявим повече а, действия и повече чувствителност и да отделим повече внимание на този проблем. За две минути господин Палекис. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегата Кирилов за много добре изготвения доклад по тази сложна тема. Европейския съюз настоява Азербайджан, Грузия, Армения да направят всичко, за да се развият и да станат демократични и мирни държави да бъдат гарантирани правата на малцинствата, както се зачита и мнението на опозиционните сили. Много е важно да се говори за регионално сътрудничество, но е трудно това да се постигне, когато е, знаем, че в тези три държави тлеят е, военни конфликти няма друг избор, друга альтернатива, освен държавите да говорят една с друга, да обсъждат бъдещето си, да гледат напред, а не назад. Кавказските държави ще и имат едно по-добро европейско бъдеще, ако си сътрудничат с съседните държави. Това зависи, разбира се, от тези съседни държави. Европейския съюз има възможност да играе една по-активна политическа роля в Южен Кавказ за да, може, да могат да станат реалност програмите за борба с бедността, а, с интегриране а, на социално изолираните групи с опазване на общественото здраве. Трябва да се предприемат всички усилия за да се ам, изградят взаимоотношенията между европейските граждани и гражданите от Кавказския регион. Трябва да се засили научното сътрудничество между двата региона. Благодаря господин Палеке за една минута господин Шарнески. Господин председател, дами и господа, това е много важна стъпка напред от страна на Европейския съюз, за да отвори вратата пред нации, които са действително европейски. Тази стъпка обаче е малко закъсняла. Много е жалко, че не успяхме да направим тази стъпка преди две години, тогава, когато Русия направи своята интервенция в Грузия. Независимо от това, вървим в правилната посока и се надявам, че ще успеем да я запълним с подходящо политическо съдържание. Надявам се, че парламентарната асамблея Евронест ще бъде ефективно средство, за да подкрепи европейските амбиции на тези страни. Накрая, Бих искал някой от нас да се да издигнат ясен глас в подкрепа на демократизирането на големия съсед Русия. Не бива стандартите ни да бъдат двойни. Благодаря. Сега минута и половина, господин Лисък. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги, Армения, Азербайджан и Грузия са без съмнение европейски страни и без съмнение европейски нации. Те членуват в съвета на Европа и участват в много международни проекти за сътрудничество, в това число и с държави членки на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да признае правото на всяка нация да се самоопределя правото и да гради своето бъдеще. Не бива да допускаме архаична дефиниция и архаично определяне на зони на влияние. Няколко думи за териториалната цялост на Грузия. Много е хубаво, че Европейския съюз подкрепя териториалната цялост на страната. Европейския съюз е гарант на сигурността на много страни, в това число и в този регион. За съжаление, някои от разпоредбите на споразумението от 2008 година не се изпълняват и доколкото разбирам се водят преговори в Женева. Но в двустранните ни разговори с Женева трябва да подчертаем този факт. Втората тема е визите. Съгласен съм с комисария. Малмстрюм, която казва, че това е начина да обединим хората. Това би трябвало да се отнася и за Гърция, Азербайджан и Армения. Благодаря. Сега една минута. Господин Куташ. Благодаря, господин председател. Като имаме предвид значението на геополитическото положение на Армения, Азербайджан и Грузия по отношение на Европейски съюз, Турция и Иран, ние имаме нужда от стратегия за Южен Кавказ. Стратегия, която се основава на економически растеж и спазването на правата на човека. Търговията е един от инструментите, с които разполага Европейския съюз. В това число споразумение за свободна търговия с тези страни. По този начин би се, биха се насърчили чуждите инвестиции, растежа и работните места. Енергетиката е също важен проблем. Ние трябва да си сътрудничим в тази област и да сключим споразумения за Набуко, а също така да подкрепим енергийни проекти за ефективност и альтернативни източници на енергия в Южен Кавказ. За една минута господин Ковал. Благодаря, господин председателю. Грузия и Армения според тези според нашите докладчици, прилагат една добра а, политика по добросъседство с Европейския съюз. И трябва да вземем това предвид и не бива да забравяме специфичността на всяка една от страните в региона. Трябва да вземем предвид също така и транспорта, културата, обществото, защитата на околната среда. Председателя много често, говоряки за този регион, говорим за замразени конфликти, говорим за етнически проблеми и това наистина е изключително важно. Трябва да се говори за него. Но за да можем да отговорим на проблемите на този регион, би трябвало да подкрепим модернизацията му, така че конфликтите да не играят такава важна роля в него. И като че ли забравяме много често, че Грузия току-що приключи с една война. За да няма повече вини в този регион, би трябвало да подкрепим модернизацията, защото Грузия, Азербайджан, Армения имат голям економически ръст. Трябва да ги подкрепим. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор е господин Ковачев за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Приветствам доклада на господин Кирилов, който подчертава необходимостта Европейския съюз да играе по-активна роля в Южен Кавказ, регион с важно геополитическо значение. Позитивното развитие в Южен Кавказ е в интерес както на съседния Черноморски регион, за който, за съжаление, Европейския съюз все още няма ясна стратегия която очаквам да дискутираме тук в скоро време така и за целия европейски съюз. искам да изразя моята загриженост във връзка със забавянето на процеса на ратифициране на протоколите подписани между турция и армения през октомври миналата година. смятам че нито една от страните не трябва да поставя условия за ратифицирането на тези протоколи които са в интерес както на турския така и на арменския народ както докладът правилно отбелязва преговорите между армения и турция за отварянето на границата и за установяването на дипломатически отношения тези в минск групата на осце занимаващи се с нагорни карабах трябва да се третират като отделни въпроси. европейският съюз трябва несъмнено да се ангажира по активно в бъдещото уреждане на карабахския конфликт. с опита ни от балканите а в скоро време и от грузия европейският съюз е в добра позиция да играе основна роля в този регион. стабилен сигурен и проспериращ южен кавказ е в наш интерес и е крайно време е ние да поемем своята отговорност. договорът от лисабон дава рамката европейският съюз да стане наистина глобален актьор. конкретен пример в тази насока би било участието на европейския съюз като формален член в рамките на минската група а не само някои отделни страни членки да бъдат такива членове. благодаря ви много. Благодаря, господин Ковачев. Имаме 8 човека, които са поискали думата по време на спонтанните изказвания. Ще гласуваме, затова ще дам думата само на шестима. По-настоящем господин Жижи бе прав. Дякую, пани председничонци. Благодаря, господин председателю. Докладът за Южен Кавказ наистина е добър. Той подчертава ролята на Европейския съюз като медиатор, като страна, която насърчава развитието на ценности и сътрудничество в този регион. Това според мен е и най-важното. Има много проблеми, които трябва да бъдат решени. Един от тях е свързан с териториалната цялост на тези държави. Тези страни също трябва да бъдат а, укрепени и по отношение на тяхната економика. И тук точно Европейския съюз би могъл да се намеси. Основните въпроси включват също така и въпроси, свързани с беженците. Господин Посолт го спомена. Би било срамно, ако не можем да разрешим сега тези проблеми. Освен това е важно да се спомене, че докладът не се позвава на Международната рамкова конвенция за защитата на малцинствата. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Господин Кичип. Ел сеньор... И сега господин Паско. Днес ние обсъждаме един много добре подготвен и важен доклад. Авторът обосновава добре необходимостта от европейска стратегия с оглед на географското положение и свързано с, с транзита на газ и наличието на залежи. Но именно поради стратегическото значение региона е предмет на спорове между външни и сили, които използват вътрешните разделения и конфликти. Ако Европейския съюз действително иска да използва максимално потенциал, потенциал на Южен Кавказ, трябва да, да действа в сътрудничество и в единодушие. Ето защо ни е необходима стратегия. Благодаря, господин Пашко. Господин Лотсън има думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, поздравявам господин Кирилов и господин Казак за доклада им. Ако гледаме на нашите отношения само през призмата на нужда от петрол и газ, ние ще изостряме напреженията и няма да постигнем сигурност в други области. Необходимостта от мир и развитие в Южен Кавказ трябва да бъде в основата на нашата позиция. Това означава съвместно действие с НАТО, съвместни действия с Русия и Турция като сили в региона, за да постигне максимално споразумение и да дадем своята помощ и сътрудничество на тези хора чрез визови облегчения ние трябва да приветстваме изявленията на господин Медведев и Янукович за Молдова. Там виждаме колко, какви постижения могат да бъдат направени чрез дипломацията и поздравявам господин Фюле за, източно, за развитието на източното партньорство до сега. С развитието на общата външна политика и политика сигурността на Европейския съюз се надявам Съюза да участва по-активно във всички аспекти на взаимоотношенията с Черноморския регион. Сега давам думата на господин Преда. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да поздравя господин Кирилов и да му благодаря за сътрудничеството в хода на работата по този доклад. Ще кажа няколко думи първо във връзка с демокрацията. Те, страните в региона трябва да си сътрудничат. Те могат да си сътрудничат, ако Азербайджан, Армения и Турция бъдат страни, ръководени от върховенството на закона по този, ако това стане Европейски съюз, само ще спечели. Втори въпрос е свързан с енергетиката. Искам да подчертая важната роля на Грузия и Азербайджан като страни, като транзитни страни за петрол и газ. Много е полезно Армения да участва в тези проекти и в проекти свързани с транспорта. От тази гледна точка ключовата дума е прозрачност. Благодаря. Благодаря. Господин Мелцер има думата. Господин председател, относно да се намали влиянието а, на, енер... на енергийната, а, енергийната доминантност на Русия, а, трябва да се а, подобри сътрудничество в Кавказския регион. А, става едно голямо намесване от страна на Русия, от страна на Турция. Трябва да се подпише пакта за стабилност и асоцииране това споразумение в интерес на Европейския съюз трябва да се предотврати друго и по-задълбочено влияние от страна на Турция и Русия. Проектът на Буко е един много голям проект, но се надяваме, че и проекта Южен поток ще има по-голям успех. Благодаря ви. Благодаря. Господин Паска има думата. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, zástupcovia... Господин председател, господин комисарю, Представителите на Армения ме предупредиха, че докладът включва информация за Нагорни Карабах, който включва ам, декларацията на всички държави членки на ОСЕ но формулировката не отговаря на принципите, които са приети от групата Минскъм ОСЕ. Ако тези принципи бъдат приети, то конфликтът в Нагорни Карабах ще бъде трудно преодолян. Трябва да се изрази резерва това отношение трябва определени формулировки да бъдат зачеркнати от доклада и той да бъде прият на един по-късен етап за да могат нашите арменски приятели да изяват своята позиция по-добре. Благодаря, господин Паска. Господин комисарят има думата. Much, Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Последният оратор, господин Паска, каза нещо много важно. Председателят призовава за тишина. Тъй като времето е недостатъчно, ще бъда много кратък. Аз мисля, че ние имаме стратегия и стратегията е чрез източното партньорство да доближим тези страни до Европейския съюз. Всъщност, колкото може по-близо. Второ, мисля, че разполагаме със средствата за това. Това са споразуменията за асоцииране, споразуменията за економическа интеграция, с мобилност, визовия въпрос и не на последно място – един различен Европейски съюз. Европейски съюз, който съчетава общностния подход с общата външна политика и политика по сигурността. Третото, което искам да кажа е, че се надявам и в бъдеще да водим дискусия с депутатите по пакета за съседство. Е, там ще обсъдим въпроса дали идеята максимално сближаване с Европейския съюз трябва да получи институциална дефиниция. Благодаря, господин комисар. Давам думата на господин Кирилов. Благодаря, господин председателю. Отново искам да ви благодаря за коментарите, за доброто сътрудничество. Благодаря на всички колеги благодаря за подкрепата, която получих от мнозинството от колегите, които говориха преди мен. Искам да благодаря на господин Казак, както и на други колеги за конструктивните идеи на тяхната комисия, както и казаното от колегите от комисията утре, защото голяма част от коментарите бяха включени в коментара. Искам да благодаря също така на секретарията на АФЕД, за различните експерти, неправителствени организации и други, които работят активно в региона и предоставиха много ценни идеи. Искам да кажа нещо накрая. Трябва да прилагаме един и същи принцип. Имаше критика от колеги. Трябва да знаем, че този парламент няма да може да приеме идеята за самоопределение на Грузия. Най-добрата най-добрата основа би било да прилагаме едни и същи принципи. Съветът и комисията се надявам ще приемат препоръките на Европейския парламент, записани в този текст. Това е една цялостна стратегия, която ще бъде разработена за Южен Кавказ от комисията. Освен това искам да посоча, че комисарят Фюле е, посети съвсем навременно този регион. Искам също така да се обърна и към баронеса Аштън да направи същото и да се опита да се занимава с превенция на конфликти там. Освен това, приветстваме решението взетото миналата седмица на съвета да се приемат директиви за преговори за бъдещото споразумение за асоцииране на трите страни и смятаме, че апгрейдването на, на самите отношения, търговски отношения са такива. Трябва да се предприемат мерки, за да няма негативно развитие в региона и ескалиране на напрежението. Иначе ще се намесваме винаги, когато е твърде късно. Не бива да чакаме. Големият урок, който Европа извлече, е урокът на интеграцията. Това е единствения начин да можем да се справим с бъдещето и да инвестираме в по-добро бъдеще. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, казва председателя на господин Кирилов. Е, и господа, сега председателят ще направи едно изявление и след това ще гласуваме.